Good afternoon. Um... Здравейте всички. Uh, Здравейте отново, колеги. Добре дошли на следобедното ни заседание. Ще започнем работа с обмен на мнения по преразгледания документ относно правата и задълженията на ЖП пътниците. Денис Дейон в качеството си на докладчик, има думата. Благодаря, госпожо председател. Виждам, че има не много колеги тук в залата, но Въпросът, с който ще започна, е свързан с правата на пътниците в железопътния транспорт, нещо, което засяга всички нас в различните политически групи и всички държави членки е, е, в Европа. Това е едно досие, което непрекъснато динамично се променя и е, живее собствен живот. Предлага се е, промяна в е, правната уредба, най-вече в регламента, където има е, е, доста текстове, които бяха преработени след първоначалното предложение на комисията. Някои от е, въпросите са особено важни. Е, е, имаше един доклад на комисията във връзка с е, приложението на регламента. Е, това е чудесно, защото по този начин той действително може да се променя и правната уредба. Ние всички бяхме единодушни в отношението си към доклада на комисията. Разширява се приложното поле на регламента във връзка и с е, включването на чисто регионалния е, транспорт е, по релси в държавите членки. Тоест, приложното поле обхваща вече не само трансграничните отсечки не става дума за е, промяна на всички членове, но е, за някои от членовете това естествено е свързано с определени промени е, по отношение на изпълнението, на прилагането. Когато бях докладчик в Сянка по темата права на пътниците в е, въздушния транспорт, зная, че е, така наречените форс-мажорни ситуации много трудно бяха регламентирани. Става дума за е, ситуации на поспешност в резултат на някакви форс-мажорни обстоятелства. Зная, че имаме такива проблеми не само в Нидерландия, но и на много други е, в много други държави членки става дума не само за извънредни климатични условия, да кажем снежни бури. Е, тази година имаше такива случаи в някои части на Европа и, и те се повтарят, кажи речи, всяка, ча, е, всяка година. Така че Едната възможност е да изключим просто тази тема, другата възможност е да видим как бихме могли по-добре да уредим въпросите, свързани с транспорта и то в конкретния случай ШП транспорта при извънредни обстоятелства. Така че пътниците да не са винаги само потърпевши. Е, въпросът е много точно да се очертаят е, случаите на е, извънредни обстоятелства, форс-мажор. Така че това е един от важните въпроси. Въпросът за обещетенията. Свързал съм се и с организации за защита на потребителите и техните права има често забавения, един час, два часа и повече от два часа. Тогава въпросът е как точно ще се компенсират пътниците в размера на цялата цена на билета или частично. Какви са възможностите за връщане на закупения билет и пълно възстановяване на сумата? Пътниците в Въздушният транспорт е, имат много повече възможности за набавяне на информация, е, за получаване на помощ, е, настаняване в някои случаи. И това в някои случаи би трябвало да се има предвид и при ЖП транспорта, тъй като е, има е, така, случаи, в които действително хората просто не могат да мръднат на, от гарата. Е, е, трябва да се предвидят съответните обещетения и възможности за настаняване и за тях. Още един въпрос. Продажбата на. Е, е, билети е, при е, връзка, да кажем, между отсечка в регионалната мрежа и след това е, преминаване е, през територията на друга държава, когато ние пътуваме, да кажем, е, с Талис от Белгия за Франция, това е отчасти влак на белгийските железници, отчасти влак на френските железници. Когато купувате обаче, да кажем, е, е, билет е, от Белгия за Нидерландия или в обратна посока, забелязвате, че, да кажем, цените са различни в зависимост от това къде си купувате билета, макар че билетът е за един и същи влак. Трябва да помислим и по тези въпроси. Е, става дума за е, договаряне на условията между съответните ЖП компании. Например, е, има някакви неофициални разговори с френската страна във връзка с пътуванията на парламента, например, за Страсбург. Така че е, трябва да се помисли за тези е, връзки е, и преминаването на един влак, за който сте си закупили билета в една страна, през територията на друга страна. Приложенията. Опитах се да ги проуча. В продължение на един ден е, се опитах да осмисля това, което е написано в приложението и си представих, че съм, е, да кажем, е, бизнесмен, който би искал да се възползва от всичко това, което е написано там. Мога да ви кажа, че подолях направо. Говорих и с редица организации ще бъде хубаво комисията да даде повече информация и да направи текста най-вече почети ми по-ясен. Толкова от мен. Благодаря. И от името на НП е, ще чуем е, колегата Андерсон за докладчик в Сянка. Е, Хоенштайн. Съжалявам, че малко закъснях ние не сме приключили подготовката в нашата група, това е и видно, но а, подготвителната среща ще приключи и те ще се присъединят. А, насоката на предложение, насоките на предложението, предлагано от комисията, е, заслужава нашата подкрепа като обща ориентация. Отрешаващо значение обаче и всички знаем, че трябва да направим повече за увеличаване дяла на железопътния релсовия транспорт. И специално благодаря за казаното по отношение на трансграничните връзки. Тук може би трябва да вървим стъпка по стъпка и най-ефективните стъпки вероятно са да направим нещо за правата на пътниците проектите, така че аз напълно се съгласявам, че трябва на първо място да потърсим по-общностно прилагане на правата и правилата и да преустановим дерогациите. Е, има няколко предложения от моя страна, които предлагам да, на които предлагам да обърнете внимание. Първо по член 24 помощ и асистанс за хора с увреждания. Не знам дали Дени говори, но мисля, че това трябва да е задължително за всички ЖП услуги. Искам да видя как новите разпоредби ще бъдат свързани с Европейския акт за достъпност, който, достъпност, който в момента е обект на обсъждане в тристранен план. Трябва да видим как да избегнем объркване объркване и неясноти. Аз също смятам, че има известно ограничение по отношение на условията за предоставяне на асистанс на хора с увреждания. Защото, например, има нужда от 48 часа за предварително поискване на помощ, което според мен е абсолютно непропорционално. Това трябва, този срок трябва чувствително да се намали за хора с увреждания. Що се отнася до член 17? И тук чух, че Денис засегна тези така наречени трути с истински билети. Може би трябва да помислим за възможността да увеличим сумата на обещетението от 60 на 190 минути, като а, време за закъснение. 25% компенсация ми се струва твърде скромни. Трябва наистина да се убедим, че ще накараме операторите да направят необходимото, за да сведат до минимум закъсненията. По член пети. Разбира се, е много хубаво и много се радвам да чуя, че искаме да преодолеем всякаква дискриминация на базата на гражданство и, и други а, качества. Това е чудесно. Ние се опитваме да решим този въпрос с а, регламента за географското блокиране, така наречения геоблокинг но все пак път, пътниците трябва да могат да използват карти семейни, студентски, за възрастни хора при купуване на трансгранични пътувания без това да се отразява, без да а, има значение националността им. Още нещо искам да подчертая и тук имам съмнение. Дали това, което на, на, тук се нарича сериозни метеорологични затруднения. Това трябва ли да влезе в форс-мажора? как точно определяме сериозни, мете, сериозна метеорологична обстановка. Какво значи това? И какви са разумните превентивни мерки? Разбирам и съм съгласна с основната идея на клаузата за форс-мажор, но прилаг, приложението и трябва да се сведе до минимум и в този регламент трябва да я определим по-точно. И, имам два въпроса към комисията в този ред на мисли, а именно Член 6 от регламента гласи, че пътниците ще имат право да качват велосипеди на влака, във влака, но те трябва по време на пътуването да следят велосипедите си и да следят да те да не причиняват неудобства или други а, такива. Аз съм страстен велосипедист и се питам как на практика става това. Това трябва да бъде споделена отговорност между пътника и доставчика на услуги доставчика на услуги трябва да гарантира безопасността на пътника и неговите, неговия багаж. И едновременно по-нататък четем. С, с оглед на оперативна сигурност, качването на велосипеди може да бъде ограничено или забранено като тази, тези оперативни затруднения трябва да бъдат сведени до минимум като ограничения. И след това в член 10 четем, цитирам, когато няма гише за билети или машина за билети в гарата на отпътуване, хората с увреждания и ограничена мобилност могат да купят билети на, в влака без допълнителни разходи. Добре, а хората без увреждания, ако не могат да си купят билет на гарата, как да стане това за тях? Мисля, че всички пътници, не само хората с увреждания, трябва да могат да си купят билет в влака <clears throat> без надценка, ако наистина няма обективна възможност да се снабдят с билети. Това е по този въпрос. За сега благодаря на Денис и с радост ще работя заедно. Благодаря, Руж, Ружа, казва председателката. Моля, бъдете кратки, времето ни е кратко. Луси, е, сега с радост ти давам думата. Наистина е чудесно да чуем докладчика и, Роза по този, и Ружа по този въпрос, защото аз искрено споделям тези идеи от името на социалистите и демократите. Смятам, че това е изключително важно, макар и закъсняло предложение

ние сме длъжни на пътниците, пък и на търговците да предложим общо валидни решения. Напълно съм съгласна е, с, разширяването на приложното поле. Крайно време е да включим всякакви видове местен транспорт, трансграничен транспорт и така нататък, е, така че да обхванем наистина всички видове транспорта. Аз работя и в комисията по транспорт транспорт. Какво ще стане с доверието на пътниците, ако те не могат да се позоват на правата си? Това е много важно. За форс-мажора, съгласна съм с Денис, това е много сериозен аргумент, че за ЖП транспорта не се нуждаем от това. Е, аз съм докладчик Сянка по доклада за въздушния транспорт, който зацикля в момента. И една от причините е темата форс-мажор. Не смятам, че пътниците трябва да страдат от е, лошите метеорологични условия, но положението във въздушния и в е, ЖП транспорта е много различно. Тук има много широка възможност за превентивни мерки. Така че аз съм скептична за клаузата за форс-мажор тук. И е, освен това, новите оператори в ЖП транспорта са почти сигурни, че не се нуждаем от това. Така че се питам доколко това е добра идея. По някои други въпроси, за нас като коми, комисия ИМКО, е, това е много важно. Вчера имахме много хубаво изслушване в Тран с регулатора, с заинтересованите страни, полските ЖП линии и други участници. И мисля, че е много важно въпроса за издаването на билети да бъде раз разгледан разумно и тази, нашата комисия е подходящия форум за това. Дори ако купим два отделни билета, съществува джентълменско споразумение, е, че при пропускане на влака ще е, бъдете настанен в съответния влак. Това трябва да бъде уредено, за да не бъдат зарязвани пътниците. Е, по въпроса за хората с увреждания, съответната работна група ще се заеме и с този въпрос. Но също така е изключително варно, вярно, че трябва да имаме чист стандарт, да не се налагат е, книги и четене в е, много е, ЖП линии в Великобритания са намерени решения, че така, че хората с всякакви увреждания и намалена мобилност да могат да бъдат обслужени без затруднения. И въпреки, че много гари са достъпни <clears throat> в Европа и перони и така нататък. И вчера се каза в комисията Трамп, аз съм съгласна с Денис. Трябва много внимателно да обърнем внимание на приложенията. Не е толкова сложно има и някои правни моменти във връзка с приложението на правата. Хората имат права, но е много хубаво да се възползват от тях. Е, така че ние имаме много голям опит опит за альтернативно решаване на споровете и трябва да дадем съответни правомощия на националните органи. Аз ще внеса предложения по отношение на жалби, изпълнение и приложение. По въпроса за велосипедите, например, имат парламентарна комисия, която ще чуе с интерес тези въпроси. Още много мога да кажа, но за момента ще спра до тук пред, заради напредналото време. Ние ще, ще внесем редица изменения в духа, в който говорих. Благодаря, Луси, за екаре, госп... господин Сулик.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 трябва да положим усилия за отваряне на европейския ЖП транспорт за частни фирми и да подобрим обслужването на потребителите. За това аз мисля, че е много по-важно да преодолеем на първо място бариерите, да ги отстраним. Не просто да уеднаквяваме на всяка цена правилата. Правилата могат да бъдат различни в различните страни, при различните доставчици. Важното е обаче да започнем от бариерите. Това първо. Второ, бих се радвал на по-прецизна дефиниция е, относно форс-мажора, природни бедствия и е, и други е, пречки, за които говорим. Аз мисля, че не бива да наказваме доставчиците на услуги за това. Е, отстраняването на дерогациите за мен не е безпроблемно. Колкото по-малко дерогации имаме, толкова по-добре. Но след като имаме такива изключения, поне за периода до 24 та година, нека да работим с тях и да и не мисля, че ще е разумно да създаваме по-голяма несигурност. Две изключения. Първо, за трансграничните градски влакчета, електрички и второ, вътрешни връзки до 2020 година. Моето предложение е да решим въпроса с преки комбинирани билети и това да се уреди с оператор, операторите, които да продават билети за от няколко отсечки от пътуването. И в заключение разбрах, госпожо председател, че трябва да бъдем кратки. Затова накратко още две неща – примерите Страсбург, Ротърдам и това, че комбинирания билет е по-скъп от два отделни билета, е, сочи, че държавата не бива да се намесва. Комбинирания билет е по-скъп. Какво от това? ако искаме да спестим няколко евро, на никой на никого не пречи да си купи отделни билети. А купувате по-удобния билет, това ще бъде по-скъпо. нека да решим фирмите да решат този, да оставим фирмите да решат този въпрос. И накрая в отговор на колежката от НП ако билетите се продават с наценка и при невъзможност а, за купуване на гарата, нека това се отнася за всички. Мисля, че така ще бъде по-коректно. Благодаря. Благодаря. Uh, нека се разберем с колежката, коя ще говори от името на Матеас. Ще дам думата на Дита, която да представи мнението на Матеяс. Благодаря, госпожо председател. От името на нашия докладчик Сянка, нека да кажа, че според него правата на потребителите трябва да бъдат сърцевината на този регламент в максимална хармонизация и минимум разминаващи се правила. Няколко въпроса. Първо, определените трябва да бъдем последователни е, и в съответствие с други регламенти за правата на пътниците, без оглед дали се ползва въздушен, регионален или градски транспорт. Защо се прави такова разграничение? Въпрос към комисията. Второ, форс-мажор – тук дефиницията трябва да бъде приведена в съответствие с въздушния транспорт. Матия, е, Матия се малко изненадан от оценката на въздействието, където става дума че форс-мажора може е, да се окаже сериозно намаляване на пътниците. Това е ограничение на правата на пътниците. А, след това, за достъпността, без съмнение, ние сме за задължителна достъпност на съоръженията, но не сме съгласни за, с задължителното обучение за заострене на вниманието. Член 26 под точка Б, къде се има предвид за обучение на персонала и на края относно билетите път пътуване, от, осъществявано от няколко оператора, се смята за едно пътуване, без оглед дали национално или трансгранично. Този, който издава билета, отговаря за цялото пътуване. Потребителите винаги трябва да могат да се обръщат към първоначалния оператор при искания за компенсация. Матиас, Матиас ще предложи изменение. Ние трябва да се стремим към европейска хармонизация на правилата, да е, вземем най-добрите практики от държавите членки и да въведем минимални стандарти. Е, Матиас очаква проекто доклада от докладчика. Благодаря. Благодаря. Сега Джулия Реда от зелените. Благодаря на докладчика. Съгласни сме с много от е, моментите. За нас това е много важен въпрос като зелена партия, защото искаме да се увеличи интереса към ЖП транспорта особено възможността за купуване билети, трансгранични билети. Понякога е много трудно да се намери най-низката цена или да открием всичките връзки, защото няма обмен, истински обмен на информация между операторите което ограничава практическата възможност за купуване на билети. Така че вместо, както предлага комисията, да кажем, че билети за транзитни пътувания трябва да се предлагат когато е възможно, ние трябва да настояваме те да бъдат възможни. Това да бъде възможно и достъпът до системите за онлайн закупуване на билети, трябва да бъдат съответно приведени в съответствие, за да могат пътниците да намират най-добра информация. Всичко това без дискриминация и достъп до такива билети онлайн и на гише за форс-мажор. Ние сме против това, тази нова дерогация. Имахме вече решение на Съда на Европейските общности в полза на потребителя и ние всъщност снижаваме стандартите на защита на потребителя. И мисля, че Люси вече каза, че въздушния и железопътния транспорт не е едно и също. Едно, едни са метеорологичните условия, при които не могат да летят самолети. Друго е положението ЖП компаниите да бъдат изненадани от снега всеки декември така че това а, нека не се нарушава тази клауза за транзитните билети. Ние смятаме че може да има разлика в цената за едно и също пътуване и трябва да се гарантира пълна компенсация за билетите. Имаме съмнение относно член 10 алинея 6 за отделните билети за пътуване, при което положение може да се отпадне компенсацията. Но ако това стане, потребителя трябва да бъде информиран, гласи предложението. Ние сме против за хората с увреждания, съгласни се с казано от Ружа. смешно е да има нотификация. Например, в Нидерландия в момента имаме един час предварител, пред, предупреждение, както и в Великобритания. Приложението е много важно, за това трябва да проследим правомощията на националните компетентни органи да действат в съответствие с регламента. И накрая процедурно. Малко сме притеснени от сроковете. Знаем, че е наистина трудно да се гласува преди комисията Тран но нека да гласуваме близко до тях, така, за да сме сигурни, че въпросите, които ни интересуват, ще бъдат отразени в процедурата. Има голямо сближаване в позициите на докладчиците в сянка, но ние трябва да гарантираме, че на нашите въпроси ще се обърне достатъчно внимание. Ще спра до тук и с интерес очаквам по-нататъчната работа. Е, ние ще гласуваме три седмици преди Трам. Е, сега госпожа Силянова. Velice stručně chtěla bych jenom připomenout ještě jednou, že... Благодаря. Искам само да, да припомня, че едната седмица, сряда, групата, която работи по проблемите на хората с увреждания, организира изслушване, което се отнася до пътуванията с влак. Така че ви каня да участвате. 48 часа за уведомление не е много оправдан срок. Това искам само сега да кажа и ще се радвам да ви видя едната седмица. Yeah, thank you very much. Да, благодаря ви, казва представителката на комисията. Благодаря за коментарите от страна на докладчика и докладчите в както и членовете на комисията. С много от тях сме съгласни. Съвсем накратко по форс-мажорните обстоятелства. Има решение на съда в Люксембург по този въпрос. Хубаво би било всички държави членки да имат подобни клаузи за форс-мажорни обстоятелства. Твърде много са случаите, които се разглеждат в момента във връзка с оплаквания по тези причини. Въпросът е дали е необходима намеса на заинтересовани страни, на неправителствени организации. Директните е, билети, да, тук става дума за информирането на пътниците, не става дума за регламентирането на всичко свързано с билетите. В крайна сметка става дума за пакета за ЖП транспорта. Там ще се регламентират и въпросите за билета. Най-вероятно до 2022 година. Това, което ние целиме, да се намерят стимули за закупуването на тези директни билети, така наречените true tickets, когато няма други възможности или те не са толкова удобни. В контекста на делегираните актове ще трябва да се обсъдят въпросите и за планиране на мултимодални е, транспортни средства е, при закупуването на билета. Е, съществува е, такива варианти, но е, не се разглеждат въпросите за цените и ценообразуването. В нашия регламент ние се съсредоточаваме върху е, инф, че трябва да бъдат добре информирани пътниците на базата на наличните данни. А за хората с увреждания трябва да кажа, че билети във влака ще се продават на всички пътници, не само на хората с намалена мобилност. Може би вие смятате, че отиваме твърде далеч, но от наша гледна точка това би трябвало да бъде е, достатъчна гаранция, че хората с намалена подвижност ще е, имат възможност да си закупят при тези условия билетите. Е, пътници с велосипеди, е, да, изискването е те да се грижат е, все пак е, за е, велосипеда по време на пътуването, тъй като все още влаковете не са оборудвани с е, безопасни места за инсталиране на тези велосипеди по време на пътя. Естествено става дума за инфраструктура е, и за е, оборудване. Е, в момента сме наясно, че не всички ЖП компании разполагат с необходимите помещения и оборудване. В бъдеще нещата ще бъдат естествено по-ясни, ще има ясно обозначени безопасни места за велосипеди, така че пътниците е, да нямат грижа за велосипеда по време на пътуване. Естествено, прилагането, изпълнението е, е много важно. Е, вие подчертахте това. За да има правилно изпълнение, трябва и ясно да се очертаят сроковете и условията за пътниците. Кой в какви случаи трябва да реагира на оплаквания, на жалби, на запитвания Приложенията действително са доста дълги. Те ще трябва да се обсъждат е, сериозно. Нашето предложение, струва ми се, е само основа за по-нататъчни дискусии. Така че, е, да, е, ще трябва да се консултираме, може би, и с, с заинтересованите страни още е, веднъж, но за оперативни цели. Е, може би сте прави, не са необходими толкова много детайли, но при всички положения от гледна точка на наблюдението и контрола са необходими и някои подробности. Въпросът за обещетенията. Действително 25% е сравнително нисък процент. Ние се опитваме да мотивираме ЖП компаниите да ограничат забавянията ще трябва естествено да обсъдим нещата и да решим дали не трябва да отидем малко по-далеч в предложенията си. Когато имате някакви въпроси или проблеми, свързани с определени разпоредби в предложението, моля, свържете се с нас, ще се постараем да ви набавим необходимата информация. Благодаря. Благодаря и на комисията становището ще трябва да бъде представено на 27 февруари, виждам тук в графика. 27 март, извинете, поправя се председателката. Това е съгласно графика. И така, Денис, не знае, имате ли някакви допълнителни забележки? Не, чудесно. Благодаря много на комисията за отговорите. Желая много успех на Денис при работата по това досие. И така, надявам се, че всеки миг и комисарят Елжбета Бенковска ще влезе в залата и ще можем да я посрещнем тук. Okay, so now that everybody has entered the room. И така надявам се, че всеки, който желая да присъства на нашата дискусия, вече е в залата. Позволете ми да приветствам комисаря Ленковска тук в, на заседанието на комисията. Напомням, че целта на нашата среща днес е да поговорим с напредъка в работната програма на комисията по приятите вече инициативи, както и по някои от досиетата, които вече са представени от комисията, но още не са прияти, както и обмен на мнение за приоритетите през 2018 и до края на легислатурния период. И така, давам веднага думата на комисаря, но нека преди това да ви напомня, че след срещата с комисаря ще имаме една сесия по контрола във връзка с директивата за огнестрелните оръжия. Е, една много чувствителна тема за нашата комисия. Много работа, много време и енергия е, и интелектуални усилия инвестирахме в това досие, така че това е много важно за нас. Веднага след е, разговора с комисаря Бенковска. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда колкото е възможно по-кратка. Естествено, ние сме, така да се каже, все още в процес на работа по една част от въпросите. Минали април, мисля, че бях тук за последен път с вашата комисия. Говорим за досията като продукти за наторяване, геоблокиране, за европаспорта и така нататък. Е, неща, които е, са много важни и които напредват добре. Подготвяме и е, доклад по собствена инициатива във връзка с пакета по обществените поръчки. Много важен пакет. Ние желаем да наложим един модел на интелигентни обществени поръчки. Говорих вчера и с комисаря Катайнен. Това със сигурност е тема, която интересува и министрите на финансите и два трилиона вече, така да се каже, е сумата, която обхващат обществените поръчки на европейско равнище, е изключително важна тема Ние продължаваме с анализите е, по тестване на методологията. Е, нашият собствен научен е, изследователски център извършва изследванията, така че анализите продължават. Бих искала да ви информирам и за актуалните досиета. Естествено, пакета за услугите, нещо, което интересува много живо вашата комисия. По, два, по две теми, от една страна регулираните професии и проверката, както и Е, продуктите за наторяване е, са е, в процес на договаряне на три, водят се трилози. Нека да ви напомня, че има различни елементи, които естествено дават основания да се мисли за напредък. По същия начин стоят нещата и по отношение на електронната карта за услугите, но тук усилията ни са насочени най-вече към намаляване на разходите. Това е много важна символична инициатива, която цели да наложи електронните услуги навсякъде в Европейския съюз е, на основата на съответното законодателство. Нещо, което ще бъде от полза и за големите компании, и за гражданите, но и най-вече за малките и средните предприятия. Знае, че има притеснение и съмнение от страна на някои държави членки. Струва ми се, че трябва да отхвърлим това предложение, но както и да е. Не, не, не го казвайте, много моля. Осъзнавам, че има притеснения, има съмнения. Зная какви са предложенията ви за промяна. Благодаря за работата, която сте извършили. Някои от държавите членки смята, че амбицията трябва да бъде заложена много по-високо, отколкото в предложението на комисията. Ние се опитвахме обаче да намерим подходящия баланс. За мен е немислимо по време на този легислатурен мандат да не направим необходимото, така че да стимулираме нашата економика и то най-вече економиката на споделяне, економиката по отношение на цифровизацията, цифровата економика. Нещата са в ръцете на приемащата страна. Отново остава дума за права на командироване, е, права на е, приемащата страна и така нататък. Всичко това е вярно. Но е, опитахме се да направим текста ясен, добре уравновесен и също времено нека си дадем сметка, че става дума за това за какви предприятия точно става дума? Това е всъщност един централен момент, прокаран през целия пакет. Има притеснения, които водят до отхвърляне на именно на някои части от пакета по тези причини. Това според мен е просто неразбираемо електронната карта се старае е, и предложението е, за електронната карта в сферата на услугите всъщност си поставя за цел да облегчи, да улесни е, процесите в Европейския съюз. Много се надявам, че ще има едно силно мнозинство, което ще подкрепи това досие. Моят екип ще направи всичко възможно, за да се стигне до компромис. Наистина, е хубаво да приемем е, предложението. Нека да не се задоволяваме единствено с празни думи и твърдение, че ние всички искаме единен пазар и е, единен цифров пазар. Е, само твърденията не са достатъчни. Те трябва да бъдат подкрепени от реални дела. Знае, че Става дума за щекотливи въпроси, свързани с поверителност, с обхват на предложението и други. Опитваме се да изясним тези аспекти, но отново повтарям, не може да се поставя под съмнение голямата полза и то за малки и средни предприятия, за граждани в Европейския съюз, много целенасочено е това предложение и в никакъв случай не можем да позволим то да се провали. Ние желаем да постигнем съгласие по отношение на по-нататъчното развитие на единния пазар. Нуждаем се от една бърза законодателна процедура в това отношение, е, така че предложението да влезе колкото е възможно по-бързо в сила. Е, същото се отнася и до предложението за единния цифров е, портал, така че да предложим по-добра, по-пълна информация на нашите пътници за техните права, за онлайн процедурите. 25 години се навършват е, от създаването на единия е, пазар. Е, единия пазар е много повече, отколкото единен пазар за продукти и услуги. В единия пазар за продукти все още има слабости, ние се опитваме да ги преодолеем. Основният проблем е липсата на съответствие няма хармонизирани правила по отношение на стоките. Най-вече економиката, малките и средните предприятия им изпитва трудности да стигне до пазара в другите държави. Нашето предложение, пакета за стоките, всъщност се опира най-вече на взаимното признаване – това е принцип, който отдавна сме приели, но на практика е, предприятията, които искат да продават стоките си, изделията си на друг пазар в друга държава член, срещат редица бюрократични е, трудности. Предлагаме е, доброволно внасяне на декларация във връзка с стоките, които се внасят в една държава член – механизъм за решаване на спорове на основата на СОВИД. Седем са регламентите във връзка с продажбата на продукти на равнище Европейски съюз. От безопасността до, на електрическо оборудване до какво ли не. Така че става дума за съвсем различни регламенти, но ние трябва да се постараем най-вече правилата да се реализират, да се спазват. А това опира до дейността на регулаторните органи и контролните органи. Така че по отношение на електрониката можем да кажем, че около 58% от продуктите всъщност не отговарят на изискванията за съответствие и за това се нуждаем от една много стриктна е, обща рамка за осъществяване на контрола. Първо, е, мерки за е, насърчаване на съответствието. необходими са ни съвсем ясно очертани канали за информиране. Освен това, по-добри е, инструменти за е, прилагане на правилата включително и по отношение на онлайн търговията. Освен това, има все повече и повече продукти, които всъщност се доставят от страни извън Европейския съюз, така че в рамките на Европейския съюз трябва да има ясно очертани правомощия за контрола и надзора именно на тези потоци от стоки. И трябва да имаме много повече сътрудничество и координиране, е, най-вече по отношение на е, органите, които извършват проучване на пазара, е, а също и регулаторните и контролните органи в държавите членки, както и един много по-стриктен контрол на европейско равнище. Секретарията в комисията подкрепя тези идеи. Първата среща в рамките на трилога ще бъде през март. А сега, по отношение на Медина. Ние знаем колко чувствителна е темата за някой от вас. И затова се надявам, че вие все още си спомняте колко внимателно ви слушах, когато говорихте за определени елементи в предложението – Made in. Може би в съвета беше по-трудно да се постигне някакво съгласие. Да. Няма да заместваме предложението от 2013. Това е съвсем друг пакет. Предишният пакет все още е на масата, така да се каже, но в съвета имаше две противоположни мнения. Оформиха се две групи мога да кажа, че съм готова да се опитам да насърча отново дискусията и да посреднича при намирането на общ знаменател. Така че да можем да се споразумеем, но, както каза е, много важен е въпросът за Мейтин. Е, в съвета до този момент, със съжаление, не можеше да се постигне споразумение. защита на е, правата върху интелектуалната собственост, нещо изключително важно. През ноември ние публикувахме пакета. Има конкретни насоки за прилагане на законодателството в тази област. Да, проучването, което направихме, показа, че законодателството е готово и годно за прилагане. С насоките смятаме, че ще насърчим процеса на изпълнение. Може би аспектите са твърде технически, но повярвайте ми, говорим за 5G, за интернет на нещата и така нататък. Неща, които са изключително важни за предприятията. В рамките на този пакет ние смятаме, че трябва да има и едно много по-добро информиране по отношение на тези въпроси. И накрая няколко по-конкретни въпроса, свързани с фармацевтичната промишленост, най-вече генеричните лекарства в стратегията за единия пазар сме включили тази тема. Предвидели сме една допълнителна защита в това отношение, така нареченото CPS, като става дума за създаването на подобни или сравними условия за изделията на фармацевтичната промишленост, е, е, произведени в Европейския съюз и тези извън Европейския съюз. Е, това не означава в никакъв случай разхлабване на контрола, так обратното, но при всички положения трябва да имаме много солидна и добре обоснована основа за по-нататъчни решения мисля, че в началото, като уводно експозе, това е достатъчно. По-нататък бих могла да се спра и на въпросите, свързани с пакета за мобилност. Много-много неща още предстои да извършим. Остават още около 15 месеца за комисията, да кажем малко по-малко за парламента, но сме уверени, че можем да постигнем много. Благодаря много за тази актуална информация, госпожа комисар. Действително, много работа ни предстои още до края на легислатурния период. Нека да започнем с първия кръг от въпроси. Е, давам първо думата на координаторите на групите, а след това ще дадем възможност по време на втория кръг е, и на останалите членове на комисията. Андрея. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо. Радваме се, че сте една при нас. Отново, както чухме, има множество нови предложения. По някои работим доста успешно и мога само да кажа, че предложението за пропорционалност, по което съм докладчик, е към своя край с помощта на съвета, а, а така че аз няма да се спирам подробно. А, ще се спра само на един въпрос, по който се говори пакета за отбрана, което е много важно не само за европейската сигурност, но и за единния пазар. От, от доста време вече работим, от преди ваше време по този въпрос и постоянно се оплакваме, че въпроса в отбраната е много труден с европейски стандарти. Много е трудно да убедим държавите членки, че това не е въпрос на национална сигурност и че може можем да подобрим нашия капацитет единствено заедно, независимо от къде са оръжията и методите на използване. Така че нека чуем нещо повече е, от вашия опит по пакета отбрана. Какво можем да направим за единния пазар в областта на отбраната? Благодаря, благодаря, Адреас, Никола Дансен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Пакетът за услуги вече бе представен. И пакета, този пакет наистина е на път да приключи успешно. Особено искам да се спра на нотификацията. Свършихме добра работа по този въпрос и е, установяваме някои слабости в текста на комисията, специално по въпроса, по някои въпроси, ще застанем така да се каже на барикадата и няма да сме единствените. Ние се опасяваме, че това е опасно предложение, това е символично символично предложение. Не са ни нужд... необходими символи и символични инициативи. Искаме полезни м- предложения. Така че това не само не е безполезно, но е вредно. И този пакет според нас среща особен, особена подкрепа. Настоящия пакет е много важен. Въпросът за взаимното признаване е много ценен въпрос. Имаме и други аспекти, които според според нас са много важни, включително пазарния надзор. Това е чудесен пакет. Вероятно ще го подкрепим. Може би ще искаме да подобрим някои неща, именно в светлината на общо европейски пазарен надзор. Тук е, констатираме някои слабости в борбата с подправени и фалшифицирани продукти при внос от Европа в Европа от страни а, извън Европейския съюз. А, иначе предложението според мен е наистина чудесно. А, търси се отговорност за некачествени вносни стоки, което е чудесно. Тук сме на страната на комисията и се надяваме да убедим и държавите членки, че се нуждаем от по-добро сътрудничество в областта на пазарния надзор. Има големи <clears throat> разминавания тук в тази комисия, която наистина съжалява за отхвърлянето на електронната карта. И това всъщност, както и да се отхвърли картата но правната служба и на комисията на парламента трябва да получат е, допълнителна информация по този въпрос. Ние смятаме, че някои от тези аспекти могат да бъдат подобрени и предложението да добие по-конкретни измерения за европейския пазар. Благодаря много. Очакваме Ден Далтен от ЕКАРЕ за това е, ще продължим с е, Алдейдита Шахаранзова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа еврокомисарката за посещението. Знаем, че Никак не ви е лесно, имате много работа. Предпочитам да насоча вниманието си към бъдещето, но се налага да се върна малко назад. Както уместно отбеляза нашата пред председателка ще имаме парламентарен контрол веднага след тази точка и ще присъства и заместник ръководителя на звеното, но има и политически въпроси. Аз искам да чуя вашето политическо мнение. Разбира се, говоря за директивата за огнестрелните оръжия. Сигурно си спомняте, че преди година комисията прокара тази нова директива и по това време, докато имаше различни мнения дали тя е полезна или не за сигурността. 100 е, души в е, парламента настояваха за бързо приемане на правилата за деактивация на съответните военни корпуси. Те обещах, комисията обеща предложение през пролета на миналата година. До края на годината приключихме работа по този регламент, но той все още не е в сила. Бихте ли обяснили на какво се се дължи обяснението? И второ, по съдържанието има някакво разминаване между правната служба на съвета и тълкуването на комисията за някои разпоредби на директивата. Бихте ли ни обясни как деактивираните огнестрелни оръжия ще се тренират? дали те ще като деактивирани по националното законодателство до април 2016 година, по този регламент до април 2016 година и какъв ще бъде техния статут след влизане в сила на прилагащия регламент. Е, мисля, че това са много важни въпроси в светлината подобрената сигурност на Европейския съюз. Председателката благодаря Дита. Е, сега Денис Йон е, за от ГОЕ. Благодаря на госпожа Еврокомисарката за посещението. Ще бъда кратък, но преди да отбележа, че аз се отнася много позитивно към единния пазар. Тук що говорихме за регламента за преразглеждане на регламента за правата на пътниците в железопътния транспорт. И аз с, с радост изпълнявам своите функции, функции на докладчик и така нататък, но когато говорим за пакета за услугите, винаги има два въпроса или ако щете две предизвикателства в обществото, свързани с вътрешния пазар. От една страна това не е тема на сегашната ни дискусия, но за се отнася особено до услугите и общи економически интерес. Е, не само свобода, но и бюрокрация, когато става дума за системите за проверка и контрол. Никога не съм виждал оценка на въздействието или въобще оценка на комисията. Като погледнете всички услуги, които са част от единния пазар до момента, под една или друга форма, какви са плюс ползите и какви са разходите, т.е. може ли да се направи економически анализ от комисията. Е, това ще смекчи някои от притесненията ни. Е, второ, е, как да поговорим как, да, как се отнасят хората, които а, се а, работят в определени компании и фирми, които а, направо казано експлуатират своите служители като нискобюджетни оператори. Много от хората там работят като самонаети или са принудени да работят така. Това се поражда сериозни притеж притеснения за отношението между пазара на услугите и пазара на труда. Това е, създава напрежение в обществото. Има и едно ново явление е, нови явления, които за момента не сме разглеждали. Е, те са разпространени в целия свят, като наемане на хора онлайн, например. Така че като говорим за услугите в единния пазар, е, аз не съм съгласен съгласен с казаното за електронната карта, така наречената и карта от малките и средни предприятия те лично споделят с мен, че за тях това е притесне, притеснително, ще препороди ам, закъснения за проверките на проверяващите органи. И накрая а, инструмента за информация за единния пазар. А, малките и средни предприятия а, ми казват, че не харесват предложението, не смятат, че е изпълнимо. И дори като се тръгне от правното основание. В пакета за услуги ние също откриваме някои въпроси, които пораждат не само общата загриженост в обществото, но и в малките и средни предприятия. Джулиан, Ре, Джулиан Реда а, от зелените. Добре дошла отново, госпожо еврокомисар. Няма да подхващам отново а, е, електронната карта. Колегите обясниха нашите критични бележки. Споделяме ги като зелето. Не искам да, задава два, да задавя два въпроса, които не бяха разгледани до сега. Е, ние разгледахме айки пакета от миналата година и знаем, че в много случаи не става става дума за степен на закрита. А и много е важно фармацевтичните фирми да произвеждат генерични лекарства които са важни и от медицинска, и от економическа гледна точка. Ние трябва да бъдем сигурни, че ЦЕПС няма да създаде бариери за влизане на пазара на нови фирми. Искам да попитам за една допълнителна област в сферата на индустриалната собственост, Колегите от социалистите и демократите представиха в понеделник така наречените patent trolls. Това е нещо познато от а, в, от САЩ, т.е. фирми, които не са на, собственик на патенти, ги изкупуват, за да ги използват за съдебни спорове, особено срещу малки и средни предприятия. Това са патенти, които са понякога за чисто тривиални а, продукти. Споделяте ли мнението, че това явление се разпространява в Европейския съюз и какво следва да се направи за това? И второ, въпро директивата за радиооборудването от 2014 година парламента е, каза пределно ясно, че искаме общо разработване на общи зарядни устройства за всички мобилни телефони чакаме за приложението все още и мисля, че е, пределно ясно е, че Apple е фирмата, която е, слага пръд в колелото на тази дейности. Разбирам, че вашата колежка Маргарета Вестегар не се страхува от Apple. Надявам се, че и вие няма да се побоите да поставите въпроса за радиооборудването. Благодаря, казва председателката. Това бяха, беше първия кръг от въпроси. Госпожо Еврокомисар, имате думата за отговор. ще започна с отбраната. Както разбирам, очаквате да чуете от мен как стои въпроса с нарушенията в сектора на отбраната. Европейския парламент отдавна ме притиска, така да се каже, да прилагаме еднакви правила за обществените поръчки и за сектора на отбраната, както за другите отрасли. Така че аз сериозно участвам в диалога с държавите членки, но ще бъда кратка. Някои от държави членки не отговарят на всички мои въпроси, така че аз запо... заведох, започнах процедура за нарушени срещу изброените държави членки, Полша, Нидерландия, Дания и изброените останали. Това, което ние правим в се огранича, се свежда и се финансира от фонда за отбрана. Искаме отбраната да бъде по-кооперативна и по-конкурентоспособна в Европа. Процесите са в ход и аз разбира се, ще предприема и следващи мерки, ако това се наложи. Не знаете дали с това отговарям на въпроса ви, но това е което мога да кажа. За електронната карта и карта. Мисля, че тук мога да отговоря на всички вас които поставиха този въпрос. Господин Данти говори, че тя е опасна. Зависи какво имате предвид, като казвате опасна. Какви аспекти имате предвид? Но в общи линии при мои срещи с компании, разбира се, ние разговаряме с различни фирми и асоциации, но когато говоря с фирми, те казват да. Те виждат в това като шанс за себе си, в облегчение на целия процес. Не искам да се впускам в технически подробности и въпроси, но за мен нещата са прости. Една малка фирма, която е изправена пред огромни бариери, непонятни процедури и бумаги от държавата. Домакин и която малка фирма иска да предложи трансгранично услуги, е много по-лесно да се справи с собствената си администрация. Да, има известна бюрокрация, вярно е, но едновременно с това това принуждава администрациите да сътрудничат администрациите от страната на происход и страната домакин. И всичко това народния език така че по наше виждане това наистина ще не съкрати времето за започване на услугите в другата държава и едновременно с това ще облегчи процеса. Ето какво ще кажа. Ако имате каквито и да било въпроси, е, относно страна на происход, което не ми се вярва. Допълнителна бюрокрация за фирмите. Конкретни въпроси за и картата, електронната карта съм готова да отговоря отново и да търсим решения, които са взаимно изгодни. Но моля ви, не дейте да отхвърляте не си създавайте нагласа на базата на погрешно тълкуване. Това, което се говори, не е включено в предложението. Това е начин за облегчение на по-малките фирми, без големи правни отдели. И за тях това е наистина облегчение. Да седнете да поговорим. Изпратете въпроси, каквито и въпроси да имате. Освен страната на происход, което не е верно. Ще ви отговорим, но моля не отхвърляйте, защото това е много важна част от нашия пакет Чуват се гласове, много амбициозно не си струва да се говори. Други участници казват, прекалено неамбициозно е, по-малко отколкото очаквахме. Така че трябва да намерим решение, защото иначе оставаме с нотификацията и пропорционалността, но не това, за това е предложението. Моля ви, питайте, ще отговорим, но не казвайте от самото начало, че отхвърляте предложение. Не е това начина. Ще повторя е, е, е, нямаме право да кажем нещо, да говорим, че сме направили нещо за единния пазар, ако не разгледаме коректно това предложение, както си му е реда. И по другите въпроси. Благодаря господин Данти за оказаната подкрепа и добрите думи за смек и другите и за пакета много сме благодарни. Сега за огнестрелните оръжия. Ще кажа първо, че комисията не е в закъснение с предложението. Ние предложихме новите критерии за деактивиране през април 2017 е, година, т.е един месец преди изтичане на срока. След това държавите членки се забавиха в обсъждането. През ноември миналата година те раз, излязоха със становище и нещата са в вашите ръце. Така че аз не закъснявам, вярвайте ми. Така че не е вярно, че комисията се е забавила. да, тук ми, за деактивацията на отново на огнестрелните оръжия. А, ние настояваме, настояваме за редеактивация, защото това е правно задължение, съвсем определено. Както си спомняте, държавите членки и Европейския парламент след дискусията за деактивиране на оръжията поискаха от нас да изготвим различни правила, защото правилата не били съвършени. Е, правим го в момента, но правното, основ... правното среда е такава, такава е, е, каквато е. А ако огнестрелните оръжия са на пазарата, трябва да бъдат деактивирани. Това е правното искане. Не е нещо, което ние сме си измислили и го правиме и така. А, за общите зарядни, универсалните зарядни устройства. Да, имаме меморандум за разбирателство с бизнеса, но той не е задоволителен. Смятаме и обсъждаме различни действия и включително законодателни инициативи. Така че това е, което мога да кажа в отговор на вашето питане. Определено е, приемаме е, и е, така наречените patent rolls, е, допълнителни пакети. Да, явлението се разпространява, но за сега в ограничен мащаб и нашите служби следят много внимателно как вървят нещата за сблъсък или не между източните електронни карти и труда на пазар. Ще кажа следното. Услугите са две трети от европейския а, единен пазар в Източна Европа има много широк неизползван потенциал. Затова подобрихме, предложихме подобряване на възможностите на пазара. И в тази инициатива комисията показва, че вижда социалното отражение и ние се стремим да няма сблъсък с командироването на работници, с социалните правила. Има друго ниво на проверка на фирмите по електронен път. Кораца Билд ще започнем дискусията и сама си давам думата. Председателката поема председателството. Имаш думата, Мария. Благодаря, госпожо Еврокомисар, за посещението. Вие се отнасяте много сериозно към вътрешния пазар. Специално за пазара за услуги нямаме резултат. Едно от изискванията в договора е включва и социалния стълб. Всички проучвания и статистики сочат, че работните места в Европа е, като потенциал е в сферата на услугите. Аз не съм голям фен на електронните карти и така нататък, но а, ние положихме огромни усилия а, за изясняване на предложението на комисията. Благодаря ви за откритостта. Мисля, че сегашният текст е по-добър, който може да отговори на много от притесненията на бизнеса. Е, просто поради неяснота, не защото ние сме против, а това е много сериозна разлика. Яснотата често или по-скоро липсата на яснота а, а, а, кои... липсата на яснота притеснява бизнеса, а те не са свикнали с такива документи. И понякога хората казват, не, това не става, просто защото не го разбират. А, така че трябва да постигнем по-голяма добавена стойност. А, моята молба. А, Колеги, имаме година и два месеца до края на мандата ни, но нашето задължение е да се опитаме заедно с комисията да подобрим предложенията, да добавим стойност и да помогнем на нашите граждани. За това стига с тази идеологическа е, война, с, при, плашайки хората, че това е опасно. Обяснете какво е опасно. Опасно е опасна дума. Е, е, единствената опасност е да отворим пазара за услугите, защото се прилага протекционизъм. Ако е, е, ако това ще е опасността, приемам я. Така нека през следващите 14 месеца да решим какво този парламент ще направи за гражданите на Европа за отваряне пазара на услуги и прилагане на директивата. Това означава работни места без да харчим пари. За това е, става дума при електронната карта. Всички говорим за хармонизация. Това е миниатюрна стъпчица против бюрокрация, за упростяване. Така че дайте ни отговор, моля колеги, какво ще покажем след като комисията не е в състояние чухме какво правите и това е чудесно. Няма нищо друго на обединия пазар за услуги. Поевте ли отговорност просто да кажете след 20 години не, няма директива за услугите в Европа, но да на социалния стълб, да на по-големите разходи. Това ли е дебата за електронната карта? Това е политически дебат и все още не съм чула отговора на колегите. Председателката, благодаря Анна Мария. Сега ще дам думата на госпожа Борзан. You, madam madam. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, благодаря ви, че сте тук е, при нас днес. Е, е, приветствам пакета за стоките, който е необходим за по-доброто функциониране на единния пазар. Ще използвам възможността, че сте тук, за да задам един много важен въпрос, който засяга голяма част от Европейския съюз. Комисарят Юрова през април е, внесе предложение за по-добро справяне с търговски, нелоялните търговски практики и за двойните стандарти. като обеща по същия начин да се включат в пакета и някои въпроси, свързани с стоките и услугите. Преди няколко седмици Ставаше дума за промените в приложението на пред, за нелоялните търговски практики и също времено за безопасност на храните във връзка с вноса на храни, които не отговарят на нашите стандарти е, е, на европейско равнище, а в моята страна има такъв внос е, от Германия, който обаче е с много по-низко качество и с по-низка степен на безопасност, отколкото в Германия. Интересуваме какво става с този пакет. Господин Фан Нистел е следващият оратор. Благодаря. Чудесно е, че комисарят Бенковска е тук тъй като а, времето ни изтича, а, а, се налага да говорим бързичко, да бъдем кратки. Е, е, нека да се спра на един друг е, въпрос. Става дума за инициативата за начинаещия бизнес. Вчера стана ясно, че Световния економически форум който всъщност е економическия елит на Европа, най-добре образованите хора в областта на економиката, така, като имаме предвид седемте най-водещи страни в, това, в сферата на економиката в света, са започнали една инициатива. Вътре влизат Сингапур, САЩ, естествено и страни от Европейския съюз. Добре, е, но е, досието, за което става дума, е, в крайна сметка се обработва от комисията ИТРА, Нещо е направено в това отношение. Ние също имаме отношение към въпросите. Става дума най-вече за началото на, на много повече усилия от страна на предприятието, на пазара за по-ефективни мерки по отношение на е, промените в климата, по отношение на околната среда. Е, САЩ, както знаем, вече направи крачка назад. Какво може да се направи, за да се ускорят нещата? Госпожа Силанова. Благодаря ви за думата. Искам да благодаря, госпожа комисар, за това, че спомена доклада, който ние подготвяме в нашата комисия. Имам три въпроса, свързани с нехранителните продукти. Както знаете, след направените проучвания се установи, че двойното качество може да се отнася и до нехранителни стоки. Бих искала да попитам, Възнамерявате ли да приложите обща методология по отношение на качеството на нехранителните стоки? Знаете, че Европейския парламент прие е, пилотен проект, който е, е съсредоточен именно върху нехранителните стоки. Така че има ли обща методология за тези стоки? Това е моят въпрос. Вторият ми въпрос се отнася до е, сталната дейност е, комисията, интензивния диалог с производителите при двойното качество. Бих искала да попитам дали и вие провеждате разговори с е, представителите на индустриалните среди по тези въпроси. И третият ми въпрос е свързан с форума на високо равнище за е, по-добро функциониране на хранителната верига. Форумът също ще третира въпросите на двойното качество. Така че бих искала да попитам, възможно ли е Европейският парламент да се включи в дейността на този форум на високо равнище, защото този форум според мен ще играе значима роля и би било жалко да, бъде, да не се включи в този процес. Благодаря ви. А сега представителя на ЕКАРЕ, моля. Благодаря. Съжалявам, че позакъснях. Може би ще бъде възможно малко по-късно да ми дадете думата. Да, добре, тогава ще дадем думата на Мартин Лекар. Благодаря. Благодаря и на комисаря за това, че е с нас. Винаги е трудно да говоря след е, госпожа Кореца Билт. Тя винаги поставя нещата точно на място и ги формулира изключително прецизно. Е, може би е, никой друг не умее това. Заедно с нашата председателка ние работим по темите електронна карта по отношение на продуктите и на услугите. Струва ми се, че работейки тук в Европейския парламент, ние говорим за проблеми на 21 век. Също време да използваме на терминология и език, а и средства от е, може би 20 век. Е, така че е, нещата може би биха могли да се решат по-добре, ако направим и една, нов преразглеждане на директивата за услугите, тъй като нещата са тясно свързани, но при всички положения заслужава да отбележа възхищението си от страшния начин, по който работите. Вижда се, че желаете да постигнем напредък. Тук въпросът е обаче да се съберем около масата и да решим въпросите не само по отношение на електронната карта, а по отношение най-вече на директивата за услугите. Днес, малко по-рано, преди обед говорихме за това, че ако желаем да подобрим действително единния пазар, ще трябва да решим тези проблеми е, в е, така, тясна връзка помежду им. Казвам това като докладчик на една от темите по електронните карти. А що се отнася до е, Инициативата за а, решаване на а, спора бе във връзка с а, пакета за стоките. А, мисля, че действително а, на основата на Солвик бихме могли да постигнем а, някакво решение. Е, очертава се ясна амбиция и желание от страна на комисията и на държавите членки в това отношение. Въпросът ми е а как е, всъщност смятате да е, стимулирате, така да се каже, и дисциплината и амбицията на държавите членки? Струва ми се, че когато става дума за Солвит, имаме един голям проблем. Държавите членки не са достатъчно амбициозни. А вие очевидно разполагате с е, инструменти, за да направите държавите членки по-дисциплинирани и по-стриктни най-вече по отношение на системата Solvit, е, е, средствата за обжалване, е, как ще изглеждат на практика действията ви по проследяване на действията на държавите членки и евентуално взимане на мерки, ако те не спазват правилата. на Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря Бенковска за нейния ентусиазъм, за страстното и желание да постигнем добър напредък по пакета за стоките. Аз съм съгласен, че и в сферата на услугите има много-много място за подобрение. Пакета за продуктите също показва възможности за по-добро координиране, за по-добро решаване на случаите на обжалване и спорове. Въпросът ми е по принцип същия като този наговорилия колега преди мен как е, при едно докладване по страни комисията ще е, накара държавите членки да подобрят е, действията си. Струва ми се, че комисията би могла да бъде по-активна в това отношение и да е, наложи на практика е, е, спазване на едни и същи правила по отношение на единния пазар. Въпросът е как ще насърчите създаването на единния е, механизъм за спорове. Господин Шантял. Ja chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Да, благодаря ви. Единият въпрос, който ме интересува особено много, е свързан с единния пазар ще започна с а, общия пазар. Има и още един въпрос, който според мен заслужава особено внимание. 25-та годишнина на единия пазар, така да се каже, бе спомената вече от а, госпожа комисарят. Страхом се, че не виждам подобрение, като че ли е, процесите е, вървят назад. Положението се влушава. Имам предвид и е, данъците, митата, е, е, бюрократичната администрация, е, също и в сферата на финансите, санкциите. Е, всичко това като че ли е, някакси подкопава идеята за единния пазар. 25 години след като стартира проектът, Не мисля, че сме по-близо до целта. По-скоро сме се отдалечили от първоначалната цел. Съжалявам много, че трябва да го кажа. Тези, които критикуват е, идеите за е, електронната карта, а и други инициативи на комисията, напуснаха залата. Това предложение, както и много други, всъщност, може би, заслужава да се отбележат като действителен принос за постигане на целта. Но факта, че някой си позволява да критикува и след това напуска преди да е чул отговора в залата, означава, че просто липсва желание за диалог. Госпожа Кораца Билт демонстрира критичност, понякога и враждебност е, на А много често ми се струва, че става дума и за а, желание за протекционизъм а, сред част от колегите ни от някои държави членки. Когато бе внесено предложението, Имам предвид пакета за услугите е, и конкретно предложението за електронната карта. Аз казах, че не мога да приема е, идеята, но като започнах да я проучвам вече по-внимателно и задълбочено и е, анализирах и свързаните с електронната карта инструменти, промених мнението си и сега поддържам основната идея в това предложение, както и в други предложения. Какво искам да кажа? В някои случаи, може би, е, просто трябва да е, си дадем време, да проучим нещата, да се изслушаме внимателно, за да се разберем и да открием същността. Е, Единният пазар не функционира добре както по отношение на продуктите, но най-вече и по отношение на услугите. Е, нещата не са черни и бели, е, само е, ще бъдем по-близо до истината, ако се опитаме да подобрим, подобрим функционирането на единния пазар. Комисарят споделя с нас и други идеи, е, нови идеи, които ще ни дадат възможност да изградим постепенно един истински единен пазар. Другите комисии, които биха могли е, да работят заедно с нас в, по отношение на единния пазар, без да искам да критикувам когато и да било, Но като имам предвид, например, е, пакета за мобилност, командироване на работници, транспорт. Въздействието върху единния пазар ще бъде е, неблагоприятно. Трябва да е, свържем е, тези аспекти и да ги разглеждаме като едно цяло. Така че в заключение Е, виждам надпревара в космоса. САЩ, Русия, Китай, е, Япония и други страни е, участват в това съревнование, но същевременно ние имаме нужда от нови капитали, от свежи пари, за да а, направим по-големи, много по-големи инвестиции в единния пазар и да участваме в а, а, надпреварата в космоса. Благодаря. А сега вече да чуем и представителя на АОД. Благодаря. Благодаря ви за това, че ме изчакахте и ми дадохте малко време. Съжалявам, че е, пропуснах една част от вашите забележки, госпожо комисар. Но имах и други заседания. Е, три са въпросите ми към вас. Първо по пакета за стоките и е, наблюдението на пазара. Да, в предложението са включени и националните системи и опит за е, тяхното по-тясно сътрудничество и подобряване на функционирането. Естествено, признава се и правомощието на националните органи, но също времено се разглежда и ролята на Европейския съюз в тази сфера. Така че бихте ли ни обяснили малко по-ясно и подробно как точно ще изглежда системата от гледна точка на Европейската комисия в бъдеще, на европейско равнище имам предвид. Наблюдение на пазара така, в трансграничен аспект. Освен това, физическото присъствие на предприятия от трети страни на пазара, наблюдението на пазара и как точно ще се подобри оперирането на пазара, функционирането на пазара в това отношение, как ще се контролира действията на тези предприятия, които не спазват или спазват правилата е, дали е, е, нещата се решават на непременно на реципрочно равнище, има предвид нетарифните бариери и тарифните бариери. И на трето място стандартите за деактивиране на огнестрелни оръжия. Те са нещо ново. Комисията е, през април всъщност е, предложи е, текста, прият вече от националните експерти. След това през май обаче бе следващата стъпка, като че ли има все пак известно забавяне, но за нас сроковете много се съкратиха и на практика нямахме е, никаква възможност, така да се каже, да проучим нещата много сериозно и задълбочено. Благодаря и накрая Ружа. Благодаря. Страхувам се, че времето ни изтича и то много отдавна вече е изтекло. Електронната карта. Очевидно има различия в мненията на комисария и наш нашите среди. При всички положения оценяваме готовността на комисаря да отговори на нашите въпроси. За нас големия проблем е, че е, няма разбиране за важността на електронната карта в рамките на единния пазар. Проблемът е голям на единния пазар, най-вече за малките предприятия. Това е и огромния проблем в рамките на това предложение. Може би си е и струва да се договорим просто за една нова среща само по тази тема. Е, но хубаво е да е, си набавим информацията, която за момента все още ни липсва. Ние сме комисията, която отговаря за единния пазар. Освен това, още един въпрос. Никола Данти заяви, че подкрепя Кажердичи изцяло всичко, но Смит е една тема, която е много интересна и ме притеснява. Когато работим по новото законодателство в бъдеще, каква ще бъде ползата от този информационен инструмент за единния пазар, така наречения СМИТ? Това е въпроса, който ме интересува. Госпожа комисарят има думата. Благодаря. Ще се опитам да дам отговор на всички въпроси. На първо място благодаря на всички, които подкрепяте електронната карта. За мен е много важно да чуя, че има евродепутати, които наистина подкрепят тази мъничка, подчертавам, мъничка, а не голяма амбициозна крачка и напред. Това е една мъничка стъпка напред към отваряне на пазара на услугите е, е, е, отваряйки економическите граници за услугите в Европа. И разбира се, аз още веднъж обещавам, ще отговоря на всички въпроси, за които се сетите освен въпросите, на които вече сме дали отговор. По отношение на качеството, предпочитам да говоря за различен състав. Ние работим много с колежката ми госпожа Юрова по този въпрос. Благодаря за вашия пилотен проект, защото той ще допълни нашите анализи, защото ние също говорим по този въпрос, защото имаме мандат от съвета да обсъдим въпроса в групата на високо равнище по продоволствената верига. Дано не бъркам наименованието. Или и, добре, форум казвате. Форум да бъде. Ние имаме мандат да, в, да работим в този формат. И това, което за мен е най-важното е да имаме основни факти и за това нашите анализи и вашите анализи от пилотен проект ще очертаят ясна картина на обстоятелствата. Разбира се, ние сме готови да предприемем и бъдещи действия по нехранителни стоки. Това е също в кръга на нашите интереси. Да, прословутите прахове за пране и тях ще включим. Uh, participation on high level uh, group. Uh, е, да, е, е, отново форума за на високо равнище за храните. Доколкото знам, няма политическо участие, но това не е наше решение, не е решение на комисията. Така че аз ще проверя как стоят въпроса, дали Европейския парламент може да бъде поканен. Е, доколкото моята сътрудничка и аз знаем, е, решението е на Европейския парламент да не участва в този форум на високо равнище. Отговарям ви по памет в момента, обещавам, ще ще проверя. Доколкото аз изпомням, това е решение на парламента. За прословатите старт апс and Scale АПС. Изключително важен въпрос от ваши, вашата парламентарна комисия. Въпросът се поставя с особена острота. Още веднъж ще повторя, Европа няма проблем с стартаповете, а с така наречените scale-up. Как да помогнем на тези фирми да се разраснат, как да ги вкореним в нашата економика, да ги задържим, как да ги подпомогнем финансово, за да останат в Европа и да се разраснат. Ние нямаме проблем с новосъздаващи се фирми. Имаме млади, интелигентни, умни младежи, между най-младите – създаването на компания а, така е много по-желано, отколкото преди няколко години но след като уредят всички формалности, след като получат всички помощи, проблема започва. Това, което ние предлагаме и ние работим много сериозно по въпроса с нашите служби, аз не след дълго ще, предвиди, ще предложа фонд от 2 милиарда а, за а, так под наслова Ескалар, специално за задържането на, млад... на фирми в Европа. И ние ще предложим инициатива да привлечем европейски фондове е, за страхователни пенсионни да подпомогнат такива е, е, проекти по, по примера на САЩ, но с публични средства и интереса от бизнеса е наистина много сериозен. И мисля, че това ще бъде първа стъпка нещата да не се решават само от финансирането в Европа за хората, които искат да се разраснат и да останат в Европа, е, да не бъдат в финансите. Сега за космическите изследвания никога не, темата не се изчерпва, защото това е история на нашия успех, а не всички го знаят. Имаме Галилей и Коперник, две огромни програми, които уча... реализират неочаквано добри програми. Галилео с данните, така че европейски фирми създават нов бизнес а Коперник предоставя образи от космоса, използвани не само от нас и от американците и всички тези данни и снимки са на разположение на фирмите безплатно. Това са два успешни проекта. Това, което трябва да продължим да правим, е да поддържаме програмата. Онези от вас, които се интересуват, знаят имаме европейска стратегия от една година и в тази стратегия сме очертали приоритета. Имаме, разбира се, приоритет за европейски изследователсти за економики, които използват космически данни, които идват от двете програми. И искаме също така да постигнем по-сериозна връзка с целите на сигурността, защото ние имаме Европейския фонд за отбрана, и те са естествено свързани. Надявам се от 2020 година да започнем да действаме в тази посока и това иска бюджет не е много по-малко от това, което ние самите трябва да направим като комисия, да популяризираме тази успешна, този успех в е, европейски проекти и това са общо европейски наистина. И за да продължим, ние ще се нуждаем от е, подходящ бюджет. Ако позволите, с това бих приключила по темата за наблюдението на пазара. Нашето предложение включва около 70 законодателни акта и това са различни продукти, много разнообразни, много по-различни от колите. Както казах в началото, от състава на боите до електрооборудване и какво ли още не сертификацията на трети страни ще се прилага само когато е пропорционално и оправдано. Основно качеството на пазара е точно толкова важно, колкото и количеството. Нуждаем се от много изследвания е, и тестове, но трябва да внимаваме да не се тестват само най-простите продукти. Тук щях да кажа, ако не съм отговорила на всички въпроси, но тук ми подсказват, че съм пропуснала някакъв въпрос. Е, е, да, два, следващите два въпроса. Е, нека да ви изпратя писмен отговор. Обещавам ви, че ще получите писмен отговор, както и всички други въпроси, които отправите. Председателката, благодаря. Госпожо Еврокомисар, за отговора на всички тези въпроси, за посещението. С радост ще продължим да работим заедно с вас, за да приключим включим в рамките на нашия мандат с успех предложенията на комисията. Еврокомисаря, благодаря. А, може би не отговорих на за огнестрелните оръжия, но ще изпратим въпрос. Hello, So, uh, time, uh... Тъй като времето напредва по... Продължаваме направо с, с парламентарния контрол върху директивата за огнестрелните оръжия. Казвам добре дошъл на представителя на генерална дирекция вътрешен пазар, малки и средни предприятия и конкурентоспособност в Европейската комисия. През последната година ние работим много сериозно по тези въпроси, между институционалните въпроси приключиха в края на 2016 година и през май 2017 година официално бе прията директивата. По време на преговорите бе казано я, ясно, е, че въпросът до голяма степен зависи от прилагащия регламент от 2016 година за решаване на техническите проблеми, а също така и да се въведат адекватни национални стандарти за деактивация като отговорна компетентна комисия, ние разбира се е, сме задължени е, да е, се в изпълнят сроковете за приемане на прилагащите документи. Разбираме, че има технически затруднения, това стая ясно от дискусията, но е, все пак е хубаво комисията структурно, структурирано да уведоми парламента, ако има технически или политически съображения. Ние им знаем, че има закъснение и е много е бързо да получаваме, много е важно да получаваме информация за прилагащия регламент. Като председател искам да кажа, че независимо от характера на досието винаги сме очаквали конструктивно взаимодействие с комисията и бихме се радвали и в тази област наш компетентните комисии да бъдат в течение относно развитието на нещата. Особено когато се поемат ангажименти, какъвто е случая тук. От нас, за нас е от голямо значение, за да можем да изпълняваме своята роля и това е в всеобща полза. И така, с тези думи давам думата на комисията очаквам представителите на комисията да изложат своята позиция по въпроса. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати, в отговор на запитването на вашата комисия и някои държави членки за преразглеждане на правилата за деактивация във връзка с сигурността, както споменахте в встъпителното си изказване. Ние предложихме деклар... публикувахме декларация за скорошната промяна на тези правила, но също така разчитаме и на мнението на специалистите от Комисията по огнестрелни оръжия. Без тях ние не бихме били в състояние да приемем нови правила. Както и да е обаче, е, през юли бе създадена много бързо работна група в отговор на вашето искане бяха включени национални експерти от по огнестрелни оръжия, по криминология, които да ни дадат възможност да обработаме текста и през април бе постигнато съгласие в тази група. Но поискахме 6 седмичен период на проверка, за да могат да бъдат проверени на място и провер, да бъдат проверени правилата в, на практика. И през юли миналата година излязохме с предложение пред коми, Комисията по огнестрелни оръжия. На 28 ноември се състоя второ, втора среща, където държавите членки казаха своето да чрез гласуване на промените. Е, е, промените внасят повече яснота, отстраняват двусмислия и неясноти, които бяха установени от някои държави и членки, но също така обръщат внимание, на това бе обърнато внимание от членове на вашата комисия. Също така правилата са общо приложими за всички видове огнестрелни оръжия, което автоматически повишава нивото на сигурност. Проблема, който остава е какво да правим с така наречено, да го нарека наследство от деактивираните оръжия, но тук новия член 10б, алинея 3 от директивата за деактивиране на огнестрелните оръжия ясно казва, че тук се прилага акт по изпълнение в съответствие с прилагащия регламент във всички случаи, когато тези пазари са предос... Е, пуснати на пазара или в друга държава членка. Тоест, във всички случаи се прилагат най-новите правила за деактивиране на огнестрелни оръжия. И дори онези, които вече са деактивирани в съответствие с настоящите правила, приети през 2015 година и влизат в сила от 8 април 2016 година. За тях също въжат новите правила. Комисията смята и ние подробно разгледахме вътрешно въпроса, че няма начин, друг начин освен да се прилагат принципите от директивата. Всяко отклонение от принципите на директивата ще доведе сериоз, до сериозен правен риск и може да, да навреди на прилагащия регламент. Но, независимо от тези правни аспекти, трябва да не забравяме и основната цел – повишаване на обществената сигурност и преразглеждането на правилата за деактивиране води до повишаване на нивото на сигурност. Говорим за сигурността на гражданите и е, работата в съответствие с сега действащата е, директива е, при неизпълнение може да доведе до влушаване на сигурността. Всичко това бе казано от експертите на срещата в през месец юли и през ноември, когато заедно с държавите членки е, обсъдихме тези въпроса, дър, тогава държавите членки дадоха позивит, положително становище с квалифицирано мнозинство на близо 75 5% от европейските граждани. Е, сега ние сме на мнение, че е, ние се нуждаем от е, ясни, общо приемливи, общо валидни евро, е, европейски правила за деактивиране на оръжието всички ние имаме интерес от максимално бързото им приемане и ние сме готови да го сторим във възможно най-кратък срок след настоящото изслушване. Благодаря. Председателката, откривам дискусията. Първо госпожа Дита Харанзова. Благодаря, благодаря и за уточненията. Знаете, че аз отправих вече няколко въпроса към комисията и мисля, че не съм получила удовлетворителен отговор. I asked, I asked... Се върна към въпросите си. Ясни указания за това какво ще се случи с деактивираните оръжия по националното законодателство преди април 2016 година, деактивираните по новия регламент след 2016 година и какво ще бъде техния статут при влизане в сила на новия регламент, ако ви разбирам правилно. Вие казвате, че трябва да бъдат редеактивирани но трябва да кажа, че не това бе намерението на законодателството, на законодателя, когато говорихме по директивата. В член 10 би, бе ясно е казано какво е нашето намерение. Тези три режима могат да бъдат съвместими. Това е една група въпроси. Второ, за да избегнем недоразумения, един от е, е, едно от притесненията беше защо комисията първоначално възражи, възрази да включи голяма част в регламента. Не смятате ли, е, че това е в несъответствие с е, други части, които не попадат в тази рамка? Освен това, оръжия от категория А като гранетомети и други такива. В регламента те не попадат изобщо. Е, празнота ли има? Искам да чуя вашето мнение по въпроса. Благодаря, Никола Дан. Благодаря, госпожо председател. Изказвам сега, защото колегата не е тук. Това е изключително чувствителна тема за общественото мнение – Видяхме това при приемането на директивата в комисията и в пленарна зала. В зависимост от националностите нагласата беше различна. И бяхме разочаровани от това, че комисията бе отдели изключително дълго време, за да напредне това досие и регламента. Независимо от това, смятаме, че е вече време да определим детайлно критериите за неутрализиране на огнестрелните оръжия. По време на междунационалното споразумение тези оръжия, които бяха неутрализирани в миналото, спазвайки правилата на държавите тези, които не спазваха необходимите условия за безопасност, предвидени в директивата. Тези оръжия би следвало да бъдат тетирани и неутрализирани. Но ако имаме предвид масово неутрализиране на всички деактивирани в миналото оръжие, това е изключително трудна задача. Но според мен фактът, че комисията е предвидила а, всички тези неутрализирани в миналото оръжия, ако а, останат а, в ръцете на същите собственици на същото място, се приема тази неутрализация. Тези, които не се намират в същото място, би следвало да бъдат подложени на ново неутрализиране. Европейската система дава възможност на пазара да няма оръжия, представляващи някаква висока степен на опасност за общността. Така че би било добре да престанем да губим време, да действаме бързо, регламента да влезе максимално бързо в сила, прекалено дълго време е, чакаме тази е, директива. Благодаря. Much, um, Благодаря, госпожо председател. Дълго се опитвах да разбера за какво става дума. Парламента е, поставя въпроса и за националните стандарти. Е, включително и тези, по кои, при които има вече признати стандарти за деактивиране на огнестрелните оръжия. До август 2018 година трябваше да се е, е, е, извърши проверка на националните стандарти в това отношение. Естествено, че това би трябвало да се свърже с регламента деактивираните оръжия вече би трябвало да е, са освободени, така да се каже, за търгуване, за пускане на пазара. Е, става ли дума за е, възможности за пускане и на е, така да се каже, не е, разрешени и не деактивирани съгласно правилата е, оръжия и е, какво би казала комисията по този въпрос? Благодаря ви. Много внимателно изслушах представителя на комисията. Що се отнася до тази директива. Имам същите резерви, които изказаха колегите. Не смятам, че е оправдано да се въведе 10 б 3 повторно неутрализиране. Това ще породи излишно напрежение. Такъв е случай с Чешката република. Е, собствениците неутрализираха оръжията си в миналото, а сега е, са е, принудени отново да го правят просто защото ще влезе в сила нов регламент. Не смятам, че това е правилното решение. Предполагам, че комисията разполага с необходимите аргументи, за да иска това. Би следвало наистина да има много ясни аргументи за това, че предишното неутрализиране не е достатъчно качествено за да можем да обясним на гражданите, че трябва наново да вършат това. Става дума за 30 000 оръжия в Чешката република, които биха били подложени на подобна процедура. И ще трябва да обясняваме на гражданите защо трябва отново да правят това. Така че много ви моля, имайте предвид реакцията на европейските граждани. Благодаря ви. Положението на огнестрелните оръжия, които са деактивирани съгласно националните правила – Нищо не се е случило, очевидно, и няма нужда от е, деактивация. След като веднъж вече са били деактивирани по националните правила, е, прилагането на европейското законодателство е, за момента не предвижда редеактивиране. Което не увеличава възможността за прехвърляне на деактивираните оръжия на пазара в други държави членки. Реактивирането ще е, се е, осъществи в момента, в който влязат в действие новите правила на европейско равнище. Е, разпоредбите регламентират какво точно трябва да се направи и с оръжията, които са деактивирани съгласно националните стандарти, там трябва да се предвиди е, специален подход по отношение на тези е, оръжия, които са е, деактивирани в разрез с европейските разпоредби и в разговор с националните експерти ще се намери начини за е, редеактивиране на част от тези оръжия. Чешката република, Нидерландия, Обединеното кралство, Испания е, са е, предвидели съответните е, експертни екипи, които да анализират и да раз... положението и да е, е, обсъдят с комисията правилата за редеактивиране Комисията, съгласно с директивата е, за огнестрелните е, оръжия, ще признава, е, да кажем, еквивалентност на нотификациите или не. Поставен бе въпросът за ракети, огнестрелни ракети и гранати и дали и тяхното деактивиране е, ще бъде включено. Е, огнестрелните ракети и гранатите са изключени от обхвата на директивата за огнестрелните оръжия. Това е отговорът. Имаше един последен е, въпрос. Ако комисията е, се откаже от е, включване на съответните компоненти в е, е актовете за изпълнение е, относно деактивирането. Е, мога да кажа, че е, в момента, в който бе прият регламента, бяха включени всички съществени компоненти, които трябва да отговарят на изискванията и са предвидени и срещи на експертно равнище за обсъждане на е, правилата за редеактивиране както и по отношение на зарядните устройства, е, е, които по съображение за сигурност не бяха включени в обхвата на директивата. Е, тъй като експертите е, настояваха за това, че националните е, законодателства предвиждат много стриктни правила по отношение на зарядните устройства. Така че в момента, в който тези компоненти се включат в обхвата, те също ще бъдат деактивирани. Надявам се, че отговорих на въпросите ви, госпожо председател. Дита, може би съвсем накратко, тъй като вече времето ни изтича. Да, кратък коментар. Всичко това, което чух от госпожа комисаря и от вас, ми предоставя повече информация. Ще мисля по въпросите, естествено и ще помислим за това дали не трябва да подготвим едно възражение от страна на парламента срещу акта за изпълнение, тъй като според мен той все още не отговаря на е, изискванията. И така, благодаря много за този разговор с комисията. Ние ще е, обсъдим помежду си как точно ще продължим този процес е, по контрола. Благодаря на всички за участието в това заседание. Благодаря много и на преводачите за това, че е, останаха малко по-дълго от предвиденото време с нас. Оценяваме е, тяхната готовност да ни помогнат и тъй като сега предстои заседание на координаторите. Мога да е, помоля всички останали, които не спадат към този кръг на координаторите, да напуснат залата, за да можем да продължим с заседание на координаторите. Благодаря.